Преминаваме към гласуването. Моля всички да заемат местата си. Гласуване по опростения ред. Член 108. начало на гласуването по доклада на господин Мартин. Гласуваха ли всички? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Одобрява се. Това бе е, докладът за купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети. Следваща точка – стратегия за вътрешна сигурност на Европейския съюз, доклад на госпожа Рита Бурселино. По именно гласуване, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Още веднъж по упростения ред. Гласуване по доклада на господин Де Йонг. Подход на Европейския съюз в областта на наказателното право. Начало на поименното гласуване. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Още веднъж по упростен ред гласуваме по доклада на госпожа Ири Гоиен Перес Стратегия за укрепване на правата на потребителите в уязвимо положение. Гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Сега Доклад на господин Ханс Петер Мартин. Емитиране на евромонети. Проект на регламент. Блок 1. Компромисни изменения. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. Това означава, че не трябва да гласуваме по измененията в блок 2. Гласуваме по проекта с измененията. За. Против? Въздържали се? Приема се. Законодателният доклад сега подлагаме на поименно гласуване. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. И то с голямо мнозинство. Сега гласуваме по доклада на господин Бусотил индекс на вътрешния пазар. Едно изменение, номер едно, по абзац 12 за, против, въздържали се, приема се. Ще проверим поименно, начало на поименното гласуване, край на поименното гласуване – eröffnet имаше технически проблем, ще гласуваме отново начало на гласуването. Бихте ли гласували повторно, моля? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към гласуване на резолюцията като цяло. По именно гласуване, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Следва доклада на господин Боскурт. 2020 година перспективи за жените в Турция. Изменение 9 бе оттеглено, тъй като не отговаря на условията. Гласуваме анблок. 7 изменения. Кой е за тези 7 изменения? Против? Въздържали се? Приемат се. параграф 8 за. Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 7 за. Нека проверим. Нека проверим начало на електронното гласуване. Гласуваха ли всички? Изменение 7. Край на гласуването. Изменението се приема. Параграф 41 за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 45 за. Против. Приема се. Параграф 49. Първоначален текст на две части. Първа част за. Против. Въздържали се? Приема се. Втора част за. Против? Въздържали се? Също се приема. Параграф 52. Отново на две части. Първа част за. Против? Въздържали се? Приема се. Втора част за. Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 57. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Параграф 61. Още веднъж поименно гласуване. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме по именно резолюцията като цяло. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Сега продължаваме с доклад на госпожа Гурмай. Изменение на правилника за дейността на Европейския парламент във връзка с реда за е, упражняване на Европейската гражданска инициатива. Гласуваме по проекта на регламент. Е, необходимо е квалифицирано мнозинство. Докладчикът е, е поискал думата. Господин заместник председателю, господин комисар, драги колеги, регламентът за гражданската инициатива се прилага от 1 февруари тази година и парламентът трябва да приеме правилник за прилагане на този регламент за да се упражняват по успешен начин инициативите. Много се радвам, че на 9 май беше регистрирана първата инициатива и след нея следваха още пет. Радвам се, че има такъв интерес към Европейската гражданска инициатива. И за това съм превърнала в приоритет на своя доклад участието на парламентарните инициативи в изслушванията. Това трябва да бъде инструмент за участие на гражданите в демокрацията, за оказване на влияние върху законодателството от тяхна страна. Има няколко момента в списъка за гласуване, които искам да изясня преди да гласуваме. Първо, за да се стигне до разумен компромис, реших да гласувам за изменение 4 и да подкрепя част 5 от изменение 1, гласувано в комисията. Второ, искам да предложа следното. Ако изменение 5 бъде прието без част 3, предлагам да се гласува по част 3 на изменение 3 и на измен... част 3 на изменение 3. А, ако можете да спазите моя съвет, ще бъде фантастично. благодаря ви. Благодаря, госпожо Гурмай. Ще е, стане ясно е, дали аз съм се справил и дали съм разбрал какво сте казали. Започваме с изменение пето, което се състои от 6 части. не се иска по именно гласуване тук, освен за окончателното гласуване. Затова гласуваме за първата част. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Госпожо Гурмай, заповядайте. Моля да се проведе електронно гласуване по тази част от изменението. Можем да проведем електронно гласуване по втората част на изменение пето начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Тази част се приема с много голямо мнозинство. Трета част на изменение 5. Госпожо Гурмай. Много се извинявам. Понеже гласувахме вече по второто, втората част. Всъщност аз е, исках електронно гласуване не по втората, а по третата част на изменение пето. Много благодаря, че ми оказахте тази допълнителна услуга да гласуваме и втората част електронно. Добре. Ще гласуваме електронно част трета на изменение пето. Начало на гласуването. Haben alle abgestimmt? Благодаря. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Трета част се приема. Четвърта част. Кой е за четвърта част? Против? Нека проверим по електронен път това гласуване, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Пета част е оттеглена. Така стигаме до шеста част. За. Против. Въздържали се. Нека проверим по електронен път начало на гласуването. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. mir wurde gesagt, dass wir jetzt über den Казват ми, че сега трябва да гласуваме по пета част а, от изменение 1 в комисията. Пета част на изменение 1, защото ЕНП са отегли своите изменения. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега трябва да гласуваме изменение 4 на Алде за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 2 на две части. За първата част. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за, против, също се приема. Поименно гласуване, окончателно, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването.